Алекс! Уважаеми колеги, добър ден! Добре дошли отново на заседанието ни. Искам да ви съобща резултатите от гласуването от вчера. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година. Първи блок беше прията 43 да, втори блок също 4 бяха прияти. 36, 38, 39. Блок 3 беше прият. Беше прият и хоризонталният мандат. Ние гласувахме също за програмата Invest EU. Компромисно изменение 1 беше прието, както и всички а останалите компромисни изменения отпаднаха, тъй като това беше целият текст. Права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствени интелекта. Първи компромис беше прият, втори с изменение 23, компромис 3, изменение 43-45, Изменения 42, 49, 53, 4 5 и 6, 16 изменение, 62 изменение, 69 изменение, 66 и 69. всичките бяха приети. Сега проект установище относно етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии. Компромис 1, 2, 3 бяха прияти 16-то изменение, четвърти компромис, 24, компромис 7, компромис 8, компромис 9, компромис 10, компромис 11 и 12. Становище стратегия на ЕСА за равенство между половете. Нито едно от измененията не беше прието. Същото се отнася и за нова стратегия ЕСА Африка. Не бяха прияти изменения и по този доклад. Окончателното гласуване ще се извърши днес, след като приключим разискванията. Преминаваме към 16-та точка от дневния ред, а именно за размяна, размяна на мнение с комисията относно европейските университети и центровете за високи постижения в областта на професионалното образование в контекста на Европейската програма за уменията и Еразъм Плюс. Ние сме изненадени, че програмата разъм Плюс, както и европейските университети и центрове за високи постижения ще бъдат финансирани съвместно. Не беше обсъдено включването им в новата програма Еразъм Плюс, тъй като Европейската комисия не намери решение на поставените въпроси. Има също неяснота относно размера на бюджета за Еразъм Плюс. Тази сутрин ясно подчертахме, че не можем да имаме качествени програми, ако няма нужното увеличение в бюджета. Затова съм изненадана, че нещата се правят всяка всичко вече е свършено. Относно управлението, това е добър пример защо Европейския парламент трябва да играе роля при разрешаването на нови инициативи. 100 милиона евро за европейските университети и центрове за постижение бяха спестени. Европейският парламент не участва в одобряването на програмите. През 2013 никой не си представяше, че ще има такива програми. Не, значи, че идеите са лоши, точно обратното. Много добри са идеите, които бихме могли да подкрепим, но не можем да допуснем да се вземат политически решения от парламента без да има разисквания по въпроса, особено когато става за такива размери а, финансови средства. Ние имаме силни притеснения не само относно бюджета на Еразъм Плюс, бюджетът, който беше предложен през май, включва също европейските университети и центровете за високи постижения ще се отвои броя на участниците. По тази причина се отвоява и бюджета. Ние поискахме трикратно да се увеличи бюджета. Както вече казах, увеличава се броят на участниците в програмата. Комисията допусна грешка тъй като в ревизираното предложение за бюджет имаше толкова сериозно съкръщение. Европейския съвет намали допълнително средствата и така се стигна до бюджета за Еразъм Плюс, който е 50% по-малко от предложеното от парламента. Бюджетът за Еразъм Плюс трябва да се оттрои за да можем да изпълним всички амбициозни задачи, които сме заложили в програмата, за да можем да постигнем и новите цели, които сме си поставили. И за това ние искаме да разберем от комисията на какво основание тя е включила и Европейската програма за уменията, след като не са обсъждани въпросите все още с парламента. Искаме да разберем какви са перспективите за в бъдеще. Ние разбрахме за пилотните проекти. Искаме да разберем какво е правното основание за подобен тип дейности. Ние имахме различни отправни точки. И искаме да разберем какво ще направим с бюджета, който имаме в момента, без да се се накърняват тези е, програми. Нашите мнения са пределно ясни в това отношение. Суэлси Уотершот е, е директор е, по Еразъм Плюс. След това ще дам думата и на представителите на политическите групи. Всяка от тях ще разполага с по 3 минути. Добре дошла в нашата комисия. Давам ви думата за 10 минути. Благодаря ви много, госпожо председател, за това, че поканихте комисията да обсъди тези важни инициативи. Позволете ми малко да центрирам камерата си. Европейската програма за уменията беше използван от комисията, за да заложи е, намеренията, свързани с европейските университети и центровете за високи постижения. Искам да кажа три неща. Първо, добре е да се върне малко назад. Тези инициативи вече бяха обявени в съобщението на комисията през май 2018 година за изграждането на по-силна Европа и ролята на младеща, образованието и политиката в областта на културата. В това съобщение се прави ясна връзка с финансирането по бъдещата програма Еразъм Плюс. В отговора на заключенията на съвета от декември 2017 година, където се призовяват държавите членки и комисията да насърчат развитието на европейските университети. През май 2018 предложението на комисията за бъдещата програма Еразъм също включваше позоваване на тези две водещи инициативи. Разбира се, ние сме наясно, че окончателният текст по регламента Еразъм се решава от парламента и от съвета. Това е във вашите правомощия, но междувременно трябва да се има предвид, е, че комисията има отговорност е, и задължение да подготви почвата за бъдещата програма Еразъм Плюс, е, както и да подготви бъдещите инициативи. Като се основаваме на предложението на комисията, а именно текста от май 2018 година като разбира се си даваме сметка, че окончателното решение по програмата ще се вземе от Европейския парламент и съвета. Споменаването на европейските университети и центровете за високи постижения в Европейската програма за уменията не е нищо ново, тъй като това е упоменато в по-ранен документ на комисията от 2018 година. На второ място – когато обсъждаме европейските университети и центровете за високи постижения, трябва да имаме предвид, че това не са само планове или инициативи за в бъдеще. Тези две водещи инициативи вече са на лице. Те са пилотни проекти на този етап, но са в ход. Ние поискахме висшите учебни заведения, институтите да участват в създаването на връзки. Над 280 висши учебни заведения участват. Имаме 12 центрови за високи постижения, където са включени повече от 3000 институти и партньорски организации. Ние поискахме от тези общности да осигурят а, а, участие. Затова трябва да реализираме тези програми по оптимален начин. Това изисква да бъдат включени всички заинтересовани страни, за да постигнат успех тези съюзи. И на трето място вие с право казахте, че Еразъм трябва да бъде по-обхватна програма. Имате основания за това. Но поради избора направен от Европейския съвет по МФР, сега може би ще се изправим пред избора между една по-приобщаваща програма и двете водещи инициативи. Ние знаем, че средствата по Еразъм Плюс са по-малко от тези предложени от комисията, но въпреки това те са значително повече, отколкото пред настоящия програмен период. Ние сме убедени, че това ще бъде амбициозна програма. Ние сме убедени, че можем да реализираме тези водещи инициативи без да поставяме под въпрос останалите аспекти като увеличим също и броя на участниците в програмата в сравнение с настоящия период. Така че и двете неща могат да се реализират. И двете водещи инициативи и програмата Еразъм Плюс. Има подкрепа за тези инициативи което също се отразява и на основната дейност по Еразъм Плюс. Партньорствата са добър пример, те са модели за една по-приобщаваща бъдеща програма Еразъм Плюс. Всичко това е важно за постигане на целите, които всички преследваме заедно. Европейските университети разширяване на достъпа на хора от различни прослойки. Също привличането и задържането на талантливи хора от групи, които са по-необлагодетелствани. Всичко това е предвидено. Ние искаме тези а, алианси да ни кажат как се справят с ситуацията. Всички те казаха, че щяха да са много по-добре подготвени за пандемията COVID-19, ако тези алианси бяха изцяло задействани. Относно центровете за високи постижения, тук са необходими проекти, за да се включи социалното измерение за приобщаване, като се постави акцент именно върху върховите постижения. Вече имаме добри примери от последните дейности на тези центрове. Те са свързани с приобщаването. И така трябва да има предвид, че те са свързани с бъдещата програма Еразъм Плюс по един най-широко обхватен начин. Убедена съм, че комисията ще участва активно в подготовката, за да увеличим броя на участниците, тази програма да бъде по-достъпна във всички измерения в съответствие с приоритетите на Европейския парламент. Председателката, благодаря ви. Имам един въпрос. Комисията казва, да, всичко е добре, намаление бюджет е достатъчен, но въпросът опира до това, защо толкова работихме за увеличаването на бюджета, след като сега твърдим, че се справяме с по-малко средства. Ние искаме да се отвои или отрои броя на участниците. И не говорим само за две водещи инициативи, а за три. Имаме също Discover EU. Това е също пилотен проект, който се реализира в момента. Ние получаваме обратна информация от центровете за високи постижения. Затова аз съм малко изненадана, че двете водещи инициативи и инициативата за по-широко хватна програма може да се осъществят с по-малко средства. Ние искаме да има по-голям бюджет и можем да се справим по-добре с по-малко средства. Не зная на коя страна е комисията. Фондер Лайн настояваше за отрояване на бюджета. Вие сега казвате, че ще се справим а, с по-малко. Трябва да си поставим а, а, въпроса Дали е логично да може да се направи повече с по-малко? Това не е приемливо за парламента. не, е, не са достатъчни е, сроковете. Знаете, че от 6 месеца младите хора нямат възможност да пътуват, така че не могат да придобият желания опит. Необходимо е да се подобри за това качеството на програмата. Тоест, аз виждам тук противоречие в казаното. Това е много важен въпрос за мен, затова исках да го повдигна пред вас. Милан Цвер има думата за 3 минути. Please press the speak button, Milan. Yeah. Uh, audio is not working. Не ви чуваме. Perhaps you can again press the... Може ли да натиснете отново микрофона? Can you press the speak button, please? Може ли да натиснете? Okay, thank you very much. Uh, first... Благодаря ви. Първо искам да поздравя Европейската комисия за това, че успешно изпълни пилотния етап на тези проекти Европейски университети и центрове за високи постижения в професионалното обучение. Сътрудничеството в тези сфери е много важно за економическото възстановяване, социалното сцепление и развитието на гражданите. Силно се надявам, че и двете инициативи ще доведат до все по-нататъчно развитие на уменията в Европейския съюз преговорите по бъдещият Еразъм Плюс се надявам да върват по-бързо и да върват конструктивно. Това може да стане, ако всички страни спазват записаното в учредителните договори. Отвъд това, не бива да забравяме, че основната цел на Европейския парламент е да се разширят основните дейности и Еразъм да стане по-достъпен. Бюджета, който одобри съвета през юли е много малък. Трудно е да се подкрепят големи инициативи. И така милиони европейци няма да имат възможност да участват в обмен на студенти. През 2018 година Европейската комисия предложи да се разшири програмата с още три инициативи и да се включат три пъти повече хора, като се отвоиха средствата. 26 милиарда бяха те. Европейският парламент заяви, че 41 милиарда са нужни, за да се постигнат целите. Съветът през юли 2020 година, макар че стигна до важни решения в други сфери, за Еразъм Плюс отдели само 21 милиарда от тези 200 милиарда като пакет. Така че ако държавите членки искат университетите и центровете за професионално обучение да бъдат включени в Еразъм Плюс, трябва да помислят за преразпределение на част от средствата. Позицията на Европейския парламент е, че и трите нови инициативи са равни помежду си. Ще защитавам тази позиция, докато съм докладчик по темата. Discovery може да влезе в Erasmus Plus, заедно с университетите и центровете за професионално обучение, или пък тогава да не включваме нищо, т.е. или всичко, или нищо. Благодаря ви. И аз ви благодаря. The next is Petra Kammer-Evert for uh, S&T Group. Петра Камер-Еверт uh, от името на социалистите и демократите за 3 минути. Благодаря ви. И аз трябва да кажа, че съм бясна. Ядосана съм от това как Европейската комисия отново се опитва да създава факти. Това е неприемливо. Говорихте за 2018 година, имало едно съобщение, така е, но когато се излезе съобщение, това не значи законодателство. Това не е законодателстване. Съветът поиска европейските университети да се развиват, да, но ние искаме повече средства от парламента. Говорим за пилотни проекти, искаме оценки на тези пилотни проекти. Искаме да разберем какви са резултатите и как може тези университети да бъдат структурирани, и какво прави един университет европейски, какви са критериите, какъв опит имаме по пилотните проекти. В проекта за регламент изобщо не се говори за това. Говори се за някакви изисквания от центровете за ПО и университети, но някак си няма яснота какво значи това. Все едно пишем един празен чек и го подписваме, Европейската комисия да си го попълва както си иска, както сметне, че е необходимо, без да ни дава възможност ние да кажем дали са подходящи тези неща, които се записват, дали не трябва да се промени нещо. Така че, когато в Европейският в Европейския парламент казахме прекалено неясен е този проект, не сме го казали ей така, за да си говорим. Не, искаме Европейската комисия да направи конкретна оценка на пилотните проекти, да ни представи тази оценка и след като не са дошли програми по отделни държави с яснота и специфика, какво можем да направим ние? и затова не оставят средствата в годишните резерви, преди да може да се отпуснат. Как да запишем това и в програмата за уменията? Все едно това е факт. Не е факт. Смятам, че а, не се отнасят с достатъчно уважение към парламента като със законодател. Очаквам от Европейската комисия първо да излезе с конкретни програми и идеи и мога да подкрепя преждаговорившите. Няма да има нови европейски инициативи, докато средствата не се увеличат значително, защото в противен случай приоритетите, които ние сме заложили като Европейски парламент няма как да бъдат изпълнени. Няма как всичко да стане по-приобщаващо с по-малко пари. Няма как да се подобри професионалното обучение и образование. Няма как да се подобри образованието за възрастни и да се постигнат всички приоритети и цели. Значи първо са нужни стандартните проекти от Еразъм и след това евентуално може да видим някакви нови. Но, тъй като няма достатъчно ресурси, няма и инициативите да бъдат одобрени, нито центровете за високи постижения, нито останалите. Ако държавите членки искат такива инициативи, е хубаво да платят сметката и да излезат с парите. Аз ви благодаря. Реню. Първо Лоранс за минута и половина. Лоранс, please. Лоранс, моля да натиснете съответния бутон. Да, благодаря ви. Самото начало трябва да кажа, че съм напълно съгласна с това, което казаха колегите за бюджета, както и управлението. Напълно съм съгласна. Всичко трябва да бъде казано изключително ясно, за да може да говорим за него. И без да е казано съвсем ясно какво е решението и каква е ситуацията, няма какво да кажем. Сега за европейските университети. Имах възможност да се срещна с някои представители на университети и се зададе въпрос за европейски дипломи и пълното им признаване. Как, искам да попитам, отделните курсове, отделните университети ще припознават напълно своите дипломи. След това за, програма, за програмата имаме програми в момента, които се финансират за 3 години, но това е прекалено къс период, за да може да се развие хубав проект, цялостен. Затова искам да попитам може ли да ми поясните как тези проекти ще станат по-силни, като са само 3 годишни? Елена Сикорел. Please press the speak button. Отново моля да натиснете бутона с микрофон. Yeah. Bonjour Бонжур, euh, мадам. Euh, je vais me joindre à mes collègues. Добър ден, аз искам да се присъединя към колегите, за да ви кажа, че аз съм изумена и дори мога да кажа, че я аз съм гневна и бясна. Амбициите, които ние като че ли заедно изразихме, т.е. приобщаване към високите постижения по обучение, в контекста на пандемията, какво се случва. Искахме да направим така, че младите хора да не станат жертва на тази пандемия. И сега изведнъж обаче нуждите, които бяха оценени и се говореше за дори отвояване на бюджета, изведнъж трябва да бъдат постигнати или задоволени с много малка сума. Това е напълно неразбираемо за нас и за общественото мнение. И ако не искаме това да са само козметични мерки, а истинска революция на менталитета и на мисленето, а ние това искаме да постигнем посредством тези центрове за високи постижения, професионалното обучение, са нужни необходимите средства, за да можем да постигнем това. А, ние много добре знаем, че са нужни средства, за да се постигнат резултати. Ще бъдем мобилизирани, а, докато не еволюират ситуацията. Благодаря ви. И аз благодаря. Следващият оратор за минута и половина. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Както казаха вече колегите, и центровете, и европейските университети са много важни инициативи. Искам да добавя нещо. Аз съм докладчик Сянка по програмата, програмата Еразъм и бях много изненадана, че Европейската комисия в своята стратегия, която представи през юли, и заложи конкретни цели за тези две инициативи, като е ясно, че не, е постигнато съгласие между законодателите. Как ще продължим да работим и да си вярваме, като се постъпва така? Европейския парламент винаги е подчертавал, че приоритетът е разъм да е по-приобщаваща програма, но няма средства. Говори се сега за нови инициативи. Мисля, че ще е много трудно да бъдат включени, дори би било невъзможно на френски казваме, че трябва да имаш достатъчно възможности, които да отговарят на амбициите. Под възможности в случая разбираме и средства как изпълнението на тези инициативи ще бъдат за социалното приобщаване, как хората по този начин ще развиват своите умения. И що се отнася до приобщаването към университетите и центровете за високи постижения, професионалното обучение, не става дума само за отваряне на вратите и тогава да кажем има приобщаване. Не. Нужно е да се е, да се работи в целия път в училището. Нужни са средства и преди, и след това. Нужни са различни подходи. И трябва да се направи това, което трябва да се направи. Благодаря ви за вниманието. Ninas und danach die Следващият оратор за 3 минути. Благодаря. Мисля, че Европейската комисия ясно разбра, че всички подкрепят инициативите, но има много въпроси които остават без отговор. На първо място трябва да направим така, че европейските университети да бъдат достъпни, да има регионален баланс, да, всеки да има достъп, независимо от социалния происход и финансиране. Знаете, че в различните държави членки има такси. Ще направите ли така, че европейските университети да не трябва да се плащат такси и да може всеки да се запише в университет. Как ще направите така, че да има регионален баланс между университетите? И на трето място, сега с промяната на бюджета, казахме го няколко пъти, но пак ще го кажа, с промяната в бюджета ще се ползва една трета повече средства от бюджета на Еразъм Плюс за европейските университети. Имаме по-малко бюджет и тогава какво правим? Как ще компенсирате това? И случая за 200 милиона ли говорите или за 600 милиона говорите? Защото тези 40 университета зависи как ги броите. След това, за творческия, художествено-творческия сектор, има ли сътрудничество там, особено при финансирането? Ця, мисля, че всички ние ще проявим голям интерес, ако може да отговорите на тези въпроси. Благодаря. Кристина Анесон от името на Идентичност и демокрация. Благодаря. Разбира се, повечето от нас са ядосани и разгневени и съм съгласна с преждоговорившите с техните критики. Но мисля, че тук стоим и пред една дилема – като парламент. Ние сме тук, протегнали сме ръка и едва ли не просим, не ни третират като парламент. Ще успеем ли ние като парламент да ги накараме да ни чуят или както винаги комисията ще си прави каквото си е наумила вече. Така че ми е интересно да видя какво ще се случи, иначе съм съгласна с критиките, които отправиха колегите. Благодаря. Следващия колега от ЕКР. Моля ви, натиснете копчето. Здравейте, колеги, отново. Искам да споделя и аз безпокойството си около неяснотата по финансирането на новите инициативи. Имам обаче и някои въпроси, свързани с изпълнението на тези инициативи. Първият ми въпрос е как Пандемията с COVID-19 промени мисленето около тези инициативи на комисията. Тоест, имайки предвид социалното дистанциране, дистанционното обучение, има ли някакви идеи за промяна, особено що се отнася и до програмата за уменията. Така че тези цели наистина да бъдат постигнати. Следващият ми въпрос е свързан с европейските университети. Както казахте и вие, Една година мина вече. А, имало ли е някакво официално проучване около функционирането на тези съюзи от университети или групи университети? Или някакви измерими ползи или някакви проблеми? И последният въпрос центровете за високи постижения, професионалното обучение. Смятате ли, че сътрудничеството може да бъде ефикасно, ако мине онлайн? Имайки предвид, че дистанционното сътрудничество ще се развива все повече, какви са плановете на Европейските комисия по-добре да се работи? Мислили сте за техническа подкрепа и финансиране за създаването на виртуални центрове за такива високи постижения в професионалното обучение? Благодаря ви. И аз ви благодаря. Следващият колега е от ГУЕ. Благодаря ви. Наистина много е важно да помагаме на професионалното обучение, но също така да обучаваме и самите учители хората, които са заети в обучението. Това, което се прави, обаче е безотговорно. Ние искаме до 2030 година да имаме европейско образователно пространство, но аз искам да попитам как ще се случи това, ако няма достатъчно финансиране. Ние имаме нужда от един по-обхватен подход към отличните постижения. Трябва да се работи и на регионално ниво, в въгледобивните райони. Но какво прави комисията? ще осигури ли тя едно наистина обхватно предложение за тези центрове за отлични постижения? Благодаря. С това приключихме с въпросите и ще чуем отговорите на комисията. Хубаво би било да получим и по-подробна информация за съдържанието на тези две програми може би ще чуе малко повече. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря и на почитаемите членове за техните въпроси. Ще се опитам да направя всичко възможно, за да отговоря на повечето от тях. Ще започна от бюджета. Наистина бюджета за Еразъм, съгласуван от съвета, не е това, на което се надявахме. Но не бива да забравяме, че ако сравняваме по текущите цени, ще има увеличение от до 75% до 2027 година, така че това не бива да се забравя. Но, както вече казах, жалко е наистина, че има намаление 20% по-малко от това, което първоначално бяхме предложили. Това, разбира се, ще се отрази на финансирането на различните отрасли но така или иначе това си остава една солидна сума. Ние можем да изпълним целите, които сме си поставили съгласно правното основание. Може би амбицията ще е по мака но целите ще бъдат постигнати можем да бъдем по-приобщаващи, по-екологични в нашите програми, по-цифрово ориентирани – сега не говорим за програмата Discover EU, но тя също е една много важна за нас програма, която искаме да се запази на всяка цена при окончателното споразумение. Освен това, искаме и по-голяма мобилност. Сега преминавам към поставените от вас въпроси. Първо, за европейските университети. Наистина това в момента е на пилотен етап, но не бива да се забравя, че те започнаха преди по-малко от година. Така че разбира се, че ние имаме високи очаквания. Именно за това и бяха избрани тези съюзи, възоснова на тяхното желание да се впуснат в едно много амбициозно пътешествие – Както казах, плановете са много амбициозни, но ще трябва да се направи и оценка. Първият проект ще се изпълнява 3 години. Ние ще направим оценка на резултата и на въздействието в момент малко преди края на изпълнението на проекта. В момента е малко рано, тъй като имаме по-малко от година но това са плановете. Ние винаги искаме да се работи заедно с самите университетски съюзи, с заинтересованите групи и разбира се, бихме били много радостни, ако се включи и парламентът. Що се отнася до въпроса как тези инициативи да бъдат улеснени, да станат по-ефикасни, то ще кажа, че ние имаме някои структурни инициативи, които би трябвало да помогнат на университетите да изпълнят своите амбиции. Една от целите ни, например, е да се предлагат европейски дипломи. Имаме и други идеи за гаранция за качество, например, или за автоматично признаване, за учене през целия живот, но всичко това в момента се работи. Има и други инициативи, но винаги подходът е на сътрудничеството. По географското разпределение тези съюзи покриват всички държави членки, дори се простират отвъд тях – Обхванати са всички части на Европа. Това се отнася и до центровете за отлични постижения. Те също са и географски приобщаващи. Преминавам към по-конкретните въпроси. Имаше въпрос за връзката с културните отрасли. Ние сме отправили покана, защото винаги работим в този дух, търсим връзка с програмите, връзка между Еразъм и Творческа Европа. Сега имаме отправена покана по разработването на умения и творческите изкуства. Имаше въпрос за въздействието на COVID-19. То е огромно. Разбира се, няма да се впускам във всички подробности. Само ще кажа, че ние наистина се опитваме да помагаме на институциите. Това се отнася и до някои водещи инициативи на европейските центрове освен това, мисля, че ние успяхме да разработим един добър подход за бъдещия период. Може би мобилността ще е по-малка, но а, програмите ще си останат по-амбициозни. Ще има смесена мобилност и повече проекти за сътрудничество. Това според мен е начинът програмата да продължи да се реализира и при тези трудни обстоятелства. Ние не сме направили цялостна оценка, всичко това е съвсем ново, както вече казах, но и двете водещи инициативи доказаха своята стойност, те успяват да привличат хора дори в условията на COVID-19. Не само за образованието и обучението са важни, но и за приобщаването, за екологичните политики. Комисията ще продължи разговорите с парламента. Надяваме се да стигнем до съгласие по окончателния правен текст и в бъдеще при изпълнението също да имаме един приобщаващ еразъм. Ще продължим и да следим какво е въздействието на тези две водещи инициативи. И пак казвам, ще работим заедно с парламента. And we really want to do this in the most inclusive way possible. Thank you.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 Имаше технически проблем, изключи се изцяло апаратурата на преводачите. Сега ние ги чуваме, но председателката казва, че тя не чува. Окей, okay, да. Yeah. Okay. Frau Eriksen, können Sie mir die Frage beantworten, warum wir heute Geld zur Verfügung stellen sollen? Госпожо Eriksen, бихте ли отговорили защо трябва да чакаме за оценката на резултатите от проектите чак след три години? Нима при всички пилотни проекти ще се работи така. Ако се работи така, нямаме нужда от пилотни проекти. Госпожо Ериксън, бихте ли отговорила? Благодаря ви. Не съм сигурна, че това, което казвате е точно, защото това не са традиционните пилотни проекти, това са ключови инициативи, те са много добре структурирани, напълно оперативни са. Разбира се, при всички инициативи трябва да се направи оценка в подходящия момент, така че да има подобрение. Но в момента никой не поставя под въпрос необходимостта от това задълбочено сътрудничество между университетите и центровете – няма смисъл а, да обяснявам повече. Това са важни политически инициативи с едни по-широки цели. Това не са само целите на финансирането. Разбира се, основно е финансирането за бъдещата програма Еразъм Плюс, но трябва да мислим и за другите програми, които също са важни. Има структурно важни инициативи. Ще спомена Хоризонт Европа. Могат да се направят и е, инвестиции по структурните фондове и InvestEU. Надявам се това да пояснява. Благодаря. Мисля, че все още има доста въпроси, които за сега остават отворени. Наистина тези проекти не са придружени от оценка в традиционния смисъл, така както очаквахме. Нещо, което доста ни затруднява, особено в контекста на обсъждането на бюджета, защото ние трябва да се запитаме какви суми ще бъдат необходими. Според мен остават все още много въпроси, които нямат отговор. И когато се знае окончателно какво ще бъде налично за Еразъм, ние ще трябва отново да проведем обсъждане. Разбира се, че е хубаво да има сътрудничество между университетите, образователните институции, никой не го отрича, но трябва да видим какво е новото, какво можем да очакваме и от центровете за професионално обучение. Днес като чили, не разбрахме достатъчно. Ясно е, че ще бъде трудно да се пътува из Европа, така както го правихме преди Културното наследство, от друга страна, също е важно и трябва да се включи в образованието. Може би в бъдеще ще проведем дискусия и по тази тема, но благодаря ви. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно проекто резолюцията по бъдещето на образованието в Европа в контекста на COVID-19. На 13 юли координаторите се съгласиха, че е необходимо колкото се може по-скоро да се проведе обсъждане по тази тема. За това ние ще представим устен въпрос на първото пленарно заседание през октомври, като председател за мен е важно да имаме проекто резолюция и аз бях упълномощена да я съставя, която ще представя след малко, но е важно да имаме предвид следното. Ние ще влезем с устен въпрос на първия пленарен дебат, следователно на 21-22 септември ние трябва да приемем резолюцията, което означава, че разполагаме с много малко време. За това ще работим с вариант само на английски язик, като Крайният срок за измененията е много кратък до 3 септември 5 часа след обед. 3 септември 5 часа след обед. Много ви моля, вие вече имате текста, до тогава да си представите измененията. Освен това ще помоля членовете да представят своите изменения чрез координаторите на своите групи, Необходимо е да стигнем до консенсус чрез обикновено гласуване, но знам, че това е въпрос, който е важен за цялата комисия. Необходимо е да изпратим ясен политически сигнал преди комисията да представи е, съобщенията относно Европейското образователно пространство и плана за действие за цифровото образование – не е в наш интерес да протакаме. Така че сега нека кажа само няколко думи по проекто резолюцията, след което, както казах, до четвъртък 5 часа на обяд ще ви помоля да представите своите изменения. В Белгия децата днес тръгват на училище при спазване на всички мерки за безопасност. За някои от тях това е първо стъпване в училище след 6 месеца. Представете си, 6 месеца са това. можете ли да се представите, ако това бяхме го казали преди една година, някъде през септември 2019, никой нямаше да повярва. Затова ние приветстваме връщането в учебните заведения, особено като се има предвид ефекта от спирането на ходенето в училище. Образованието премина на цифров режим. Преподавателите проявиха изключителна изобретателност, но някои от тях нямаха нужните умения за преподаване по този начин. Освен това, стана ясно, че има доста дефицит. Някои хора нямат достъп до интернет, до компютри, до мобилни устройства. Това са необходими неща, които, без които не може да се учи онлайн. Разбира се, акцента върху цифровата инфраструктура в училищата не е достатъчно особено когато всички учат от вкъщи. Освен това, разбрахме, че родителите изведнъж трябваше да се превърнат в преподаватели или поне в улесняващи ученето онлайн на децата им и то често без самите те да имат нужните цифрови умения. което създава сериозни проблеми. Според е, ЮНЕСКО, по време на пандемията децата са загубили 6 месеца обучение. Това е ужасно, но не навсякъде еднакво е почувстван тази липса на обучение, защото има такива, които са в по-необлагодетелствено положение, които могат да изостанат допълнително. През последните месеци се задълбочиха неравенствата и това трябва да се коригира, защото подобни, но неравенство по време на детството често в последствие води до задълбочаване на неравенството, когато децата пораснат. Ние трябва да фокусираме политиката ни за преодоляване на различията между държавите членки и вътре в държавите членки. Необходимо е да се подобрят доста неща. Трябва да се гарантира, че имаме ясен подход в подкрепа на образованието в формална и неформална среда. Освен това, трябва да се използват възможностите за иновация. Освен това, трябва да имаме подход за Учени при целия живот, особено при придобиването на такива важни умения, като основни цифрови умения. Трябва да засилим усилията, които полагаме за създаването на европейско образователно пространство. Има доста неща, които трябва да бъдат направени във вършето образование, но трябва да се направи повече също и за обучението на възрастните, сега имаме възможност да преосмислим подхода ни, да бъдем по-амбициозни. Беше публикувана Европейската програма за уменията. Също очакваме преработеният план за действие за цифрово обучение. Това, което се опитвам да заложа в резолюцията е, че е време да се премине от по-широк подход е, към по-конкретни програми. Искам да е, е ясно е, какво ще се прави, кога, как ще се финансира. Имаме доста инструменти за финансиране, но трябва да действаме интелигентно. Знаем, че все още се обсъжда новият бюджет. Това е много широка тема. Аз се опитах да акцентирам върху някои основни послания а, в очакване на публикуването на плана за действие на Комисията за цифрово образование. А, освен това, ние изготвяме доклад по собствена инициатива, докладчик е господин Негревско относно цифровото а, образование. Също, може би, ще изготвим подобен доклад и за европейското образователно пространство ние трябва сега да работим по-усилено, за да можем да сме готови за внасене на резолюцията на първата пленарна сесия през октомври и тя да бъде прията още през октомври. Благодаря ви. Сега искам да дам думата за по две минути на всяка от политическите групи Михайла Шодрова от името на НП. Искам да ви благодаря за изготвеното предложение по тази актуална тема. Става дума за образованието в контекста на пандемията COVID-19. След 5 месеца вече децата се връщат отново в училище. Всички семейства бяха засегнати, особено в някои региони. Ясно е, че децата се намират в особено положение тогава, когато има такава дълга пауза. 60% от децата от децата на училищна възраст не можаха да участват в обучението, тъй като нямаха достъп до онлайн образование. Искам да разбера какви са данните за вашите страни. Може би да заложим тези цифри в текста, за да знае комисията какъв е мащаба на проблема. Но също времено трябва да кажем, че имаше някои положителни неща, защото училищата успяха да преминат на цифров режим. Освен това, семействата разбраха колко много работа се върши в училище. Ние трябва да помогнем на училищата. Чешката република измени закона за образованието и сега децата под 15 годишна възраст ще имат нови задължения за обучение при особени ситуации. Обучението от разстояние на децата изисква подкрепа чрез цифрови технологии. Европейският съюз трябва да помогне на училищата, на семействата в областта на новите технологии. Благодаря ви господин Негреско от групата на социалистите и демократите за две минути. Здравейте! Изключително важно е, че водим днешната дискусия и че подготвяме резолюция относно образованието в контекста на пандемията COVID-19. Радвам се, че водим този толкова важен дебат, тъй като става дума за случилото се при извънредната ситуация, когато бяха затворени училищата, университетите бяха затворени и децата трябваше да използват цифрови канали за достъп до обучение, но това не беше възможно навсякъде и не беше възможно за всички цифровото обучение стана нещо като привилегия. Колегата преди мен спомена за високи а, цифри на 32% от децата в Румъния, например, нямаха достъп до образование няколко месеца наред. Повечето от държавите бяха изправени пред подобна ситуация и продължават да са изправени пред тази ситуация, сега когато училищата отново отварят врати. Трябва да направим положителна оценка и да приветстваме факта, че изготвяме тази резолюция. Трябва да подчертаем колко важна е ролята на преподавателите, също и на родителите и трябва да им окажем реална подкрепа трябва да видим какво може да се направи от всички нас на европейско ниво, как можем да обменим най-добри практики, как можем да въведем нови инструменти, различни форми на обучение, как можем да разработим нови начини за осигуряване на обучение при сегашния, в сегашния контекст. И нещо много важно, а именно приобщаващата роля на образованието – достъп до качествено образование. В някои случаи държавите членки не направиха това, за това необходимо действие на европейско ниво. Позволете ми да кажа още нещо в заключение. Важно е да има подходящо финансиране. За това нашата група подкрепя да се заделят поне 10% от бюджета на държавите членки за образованието. Надяваме се това да залегне в резолюцията. Радка Максова от името на Риню. Okay, can you hear me? Връзката е много лоша. Уважаеми колеги, най-напред искам да кажа, че приветствам дискусията по тази резолюция, по толкова важна тема, свързана с образованието. Този въпрос придоби още по-голяма значимост при сегашната криза. Не бива да се допуска нито едно дете да изостане. В доклада, който е много добър, обаче не се споменават хората с увреждания. Цифровите технологии трябва да са адаптирани на всички, за да могат всички да имат равен достъп до образование. За по-добри резултати трябва да има и по-добри възможности за преподавателите, например, повече мобилност по програмата Еразъм Плюс. И се надяваме да няма негативен ефект върху Еразъм Плюс, съкръщаването на средствата по тази програма. Освен това, създаването на европейско образователно пространство трябва да отчита разделението на компетенциите между държавите членки и Европейския съюз. Има съществени разлики между образователните системи на държавите членки, но отново искам да подчертая, че това е много добър проект и очаквам с нетърпение окончателния вариант на резолюцията. Госпожа Семето също от Риньо. Приветстваме факта, че децата отново се връщат в училище. Стана ясно, че имаше дефицит в образованието. Някои държави имат системи за електронно обучение, но това не се отнася за всички държави членки, както чухме току-що. Дебата не трябва да бъде само върху това как да се върнем към нормалното, а как да използваме сегашната възможност за да структурираме образователните ни системи, и да ги подготвим за бъдещето. В Люксембург ние прилагаме различни видове умения, които се развиват сред децата. Ние инвестираме в тази сфера но в много държави членки дори едно евро на дете не се инвестира в цифрова инфраструктура. а същевременно искаме тези деца да са подготвени за бъдеще с нужните цифрови умения. за това трябва да се инвестира повече в тази област. Кристина Андерсън има думата. Приветствам обсъждането на тази тема. Искам да използвам възможността да споделя някои виждания. Виждаме, че има доста ограничения в работата ни. Трябва да работим в съкратени срокове, само на английски язик, което е в нарушение на договорите. Аз бях поставила по-рано тази тема, но тогава комисията не желаеше да разгледа тази тема и а, след това на последното заседание, преди лятната вакансия, социалистите и демократите поставиха тази тема на дневен ред и беше одобрена. А, аз не съм особено удовлетворена от този подход. Нека да спрем с политическите е, боричка ние, нека да действаме като парламентаристи, нека да действаме в името на гражданите. Щяхме да имаме два месеца повече, ако беше прието нашето предложение своевременно, е, за да се обсъди тази толкова важна тема. Благодаря, госпожа Андерсен. Като председател на Комисията по културата е, искам ясно да заявя, че ние решихме през април да не разглеждаме тази тема, тъй като през април нямахме същата ситуация, каквато беше развита последствие, когато много повече училища затвориха. Освен това, беше времето за пролетната вакансия. Освен това не знаехме какви мерки ще предприемат държавите членки, дали ще е необходимо да се предприемат действия на европейско ниво. Така че не става дума за това да сме дребни буржуа, Ние уважаваме всички депутати. Това се отнася и до предложенията, които се внасят от различните политически групи. На времето имаше голямо мнозинство за това да се изчака, докато се набере повече информация. При подобни извънредни ситуации можем да помолим да работим само на английски. През последните месеци не работихме в нормален формат и сега сме доста по-ограничени, отколкото преди, предвид на COVID-19. Надявам се, че ще приемете, че можем да работим само на английски по тази тема, както се случва често. Това се е случвало многократно и преди. Когато става дума за спешни въпроси, тогава е възможно да се работи само на английски. От групата на зелените. Благодаря ви. И така, нека кажа няколко думи за пандемията, за приоритетите. Нашите образователни системи трябваше да се променят, за да се справим с новите инфекции. Грижата е в крайна сметка и за учениците, и за учителите. Често ги забравяме. Според мен е важно да наблегнем върху обучението на преподавателите, защото не се преподава по същия начин пред компютър, както физически, когато си в стаята. Така че е нужно да бъдат обучени и преподавателите. Нужно е също така да има избягване на това, което видяхме всички европейски държави, а то е, че е много трудно, когато възникне зараза, да се върнем обратно към нормалната работа на определено училище, определен клас. Въпросът за приобщаване в училището също е приоритетен от социална гледна точка и не само, що се отнася до цифровото или дигиталното образование. Необходимо е да помислим за бъдещето и на планетата, както и климатичната криза. Както подчертава ЮНЕСКО, Обучението след COVID-19 не трябва само да е важно за живота на обучаемите, а и за живота на планетата. Трябва да бъдем амбициозни и в крайна сметка и тази сутрин го говорихме, тъй като има криза, не може пък да рискуваме някои да не бъдат включени, защото не притежават компютри. Важно е да се преодолее неравенството в образованието и да има преход и цифров, и екологичен. Нашата резолюция за бъдещето на образованието в Европа трябва ясно да подчертае, че след COVID-19 всичко трябва да е тясно свързано с Зеления пакт и с социалното измерение. Благодаря ви. E благодаря ви, Андрей Слабаков от ЕКР. Please press the speak button, Mr. Slabakov. Моля, натиснете бутона, господин Слабаков. Благодаря, мисля, че се свързахме. А, благодаря, уважаема госпожо председател, колеги. По принцип съм съгласен с смисъла на това предложение. COVID-19 доказа, че държавите не са готови да преминат изцяло на дигитално обучение. Учителите също не са достатъчно подготвени технически, както и психически. Учениците също. Абсолютно съм съгласен с искането за взаимно признаване на дипломите. Мисля, че това е нещо изключително важно защото това ще даде възможност не само за мобилност, но и за работа в целия Европейски съюз. Съгласен съм и с критиката, отправена към предложенията на МФР и подкреп. The connection is interrupted. Прекъсна се връзката господин Слабаков, за стина образа. I think it's good to, to, to go further to... Нека да продължим с Михайла и след това, когато се възстанови връзката, можем да се върнем и да дадем думата на господин Слабаков отново. Мартина Михелс, заповядайте. Благодаря ви. Нека да ви дам един пример. Може би тук ще успеем да надделяем партийната политика. Аз съм от левицата и трябва да кажа, че ние смятаме, че госпожа Ферхайн е права. Мога само да я поздравя за казаното от нея. Тази резолюция е правилната резолюция като съдържание, защото Тя ясно обяснява какво се е случило до момента, но и ясно обяснява какви са исканията ни. Искаме да се отиде отвъд това, което е предложено. Особено пети параграф, който разглежда социалните аспекти и аспектите на приобщаването на образователната политика. Защото кризата с COVID-19 засили а, социалното неравенство в образованието. Девети член, например, там имаме конкретна програма с европейска зона на обучение до 2025 година, което е правилно. И признаване на квалификациите – Знаем, че са нужни повече цифрови умения, но те зависят и от защитата на данните, научно-изследователска дейност в ИКТ. Тоест, не се търси в цифровия свят само учещи, търсят се и преподаватели, учители. Затова е важно еразъм да се подсили този му елемент. 11 член също казва много важни неща, свързани с зоната за висше образование, както се споменава обучението за възрастни, обучението в предучилищна възраст. И Разбира се, аз също така трябва да кажа, че подкрепям искането да се увеличи бюджета на Еразъм. Благодаря ви, прекъснах ви, но трябва да следя и времето и за това трябва да ви дам по-малко време. Господин Слабаков за минута. Моля, натиснете бутона с микрофон, за да можем да ви чуем. Не успяваме да се свържем, продължаваме с Фред Матич. Господин Матич, Добре, тогава давам думата на Европейската комисия. Госпожа Вате Шот, заповядайте за две минути, ако искате да кажете нещо от името на Европейската комисия. Да, здравейте отново. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички изказали се. От името на Европейската комисия искам да ви благодаря за това, че поехте инициативата за това предложение за резолюция. Наистина и обучителите, и учещите, и, и родителите трябваше да покажат голяма гъвкавост, за да се адаптират към дистанционното обучение, което е отличен знак и това трябва да се чуе в цяла Европа и ние подкрепяме тази инициатива. Също така е добре, че подчертахте непропорционалното въздействие на пандемията върху онези, които вече са по някакъв начин социално ощетени. В началото на пандемията комисар Габриел пое инициативата заедно с съответните лица да се погрижат в връзка с националните държави за включването на всички в тези мрежи. Тази нова мрежа виждаме, че изпълнението на добрите практики в държавите членки се засили. Този обмен на информация доведе и до практически указания, Имаме, например, така нареченото blended или смесено учене. Има също и e-twinning, както и други проекти, които се мобилизират, за да може да се даде подкрепа на учителите и на учещите се. Радвам се, че споменахте потенциала в а, вашата резолюция. Що се отнася до въздействието на COVID-19 и да начертаем пътя за бъдещето на обучението, проекто резолюцията ясно показва, че Работата не е приключила. Както вече бе казано от комисара Габриел, Европейската комисия ще излезе с ключови инициативи, като съобщението за образователната сфера или зона, както и плана за действие по отношение на цифровизацията. Тези инициативи, както и други, ще бъдат взаимодопълващи се, ще заложат основните елементи за цялостна политика в обучението и образованието, насочени към бъдещето. Европейската комисия смята, че кризата отново показа, че равните възможности и приобщаването трябва да бъдат в сърцевината на политиката за обучение, образование и програми. Това ще бъде основен стълб за работата ни и ще подкрепим и така зеления преход, както и цифровия преход ще излезем с конкретни инициативи, ще подкрепим учители, които играят основна роля както е записано и във вашата резолюция. Положително е, че ни припомняте, че не бива да се забравят важни инициативи, които вече са стартирали, като например автоматичното признаване на квалификации, както и периоди на учене в чужбина до 25-та година. Работим в тясно сътрудничество с националните информационни центрове за признаване на дипломи. Те се подкрепят от Еразъм Плюс – както и в средното, и в висшето образование. Там започна подготвителна подготвителен период за признаване на такива дипломи или учене в чужбина. Всички тези инициативи ще бъдат подкрепени от една програма Еразъм, която ще е по-широка, по-голяма, както го обсъдихме и по предишната точка от дневния ред. Така че ви благодаря за инициативата. И аз ви благодаря. Ще приключим с тази точка от дневния ред. Аз съм докладчик по темата и затова искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха днес и очаквам с нетърпение да работя с вас по един конструктивен, положителен начин. А ние в тази комисия винаги работим така, особено по тази тема. Мисля, че много научихме последните 6 месеца. Това ще ни помогне в бъдеще с планирането и ще подобри така и положението, свързано с цифровото обучение и образование. И а, училищата, учениците, родителите, образователните институции. Учителите бяха хвърлени на дълбокото. Влязаха адхок в една ситуация, в която трябваше да се адаптират към една нова среда. Това което течеше бавно от години, рязко натисна педала, което разбира се има свои плюсове и минуси. А, мисля, че можем да извлечем полука и от дебата и да принесем за бъдещата образователна политика в Европа. Трябва да се даде тласък на цифровизацията на този сектор. Видяхме, че има и положителни, и отрицателни страни последните 6 месеца. Тази цифровизация, особено, що се отнася до неравенството а, сред а, различните учащи се в различна социална среда. Имаше неравенство, както казах, и то сериозно неравенство и трябва да работим по този въпрос в бъдеще. Че се радвам за сътрудничеството. И сега стигнахме до гласуване отново. По четирите становища ще се гласува тук. Окончателно гласуване. Бюджета беха само изменения там то минава при водещата комисия за изменението по бюджета и Invest EU. Няма да има финално гласуване, така че ще имаме 4 становища становището за интелектуалната собственост, етичните аспекти на роботиката и така нататък, изкуствения интелект, Европейската стратегия за равенството на половете и новата стратегия Европейски съюз Африка, партньорство за устойчиво развитие. Ще има окончателно гласуване по тези четири. Втория кръг при, на гласуването е много важно депутатите да спазват стрикно процедурата. Имаше случаи, че някой да слага инициалите си, а не подписва. Нека ви го кажа съвсем ясно сега. Не сме формалисти, просто трябва да се следва процедурата. Трябва да има подпис, написан на ръка, а не само инициали върху бюлетините. Това ясно показва, че депутатът е извършил гласуването. Собственоръчно. Това е важен аспект, който не може да бъде игнориран. Така че сега ще ви помоля да попълните съответните бюлетини. Плюс е за, минус е против, нула е въздържал се. Важно е да напишете името си с големи букви и след това подписът да бъде собственоръчно направен. Повтарям го, подчертавам го. Не може просто да копирате, да сканирате или каквото и да е друго. Не, трябва да се подпишете. След това сканирате пък бюлетината или снимате фотоснимка и Може да е само 10 мегабайта приложението, така че не може да пращате по-големи документи по имейл в Европейския парламент. Така че ако имате проблем, препоръчваме да намалите резолюцията на скенера си. Моля, проверете дали са четивни документите след като ги сканирате и така пак казвам собственоръчно сложен подпис или подпис направен с тачскрин химикалка, т.е. химикалка, с която може да се подпишете върху тачскрин, върху такъв тип екран. Но не може да залепите подписа, не може да го напишете с пишеща машина и така нататък. Трябва да се направи на ръка, дали върху екран или на хартия. Ще получите потвърждение по мейл и тогава може да започнете да изпращате, след като получите съобщението на функционалното, на функционалния имейл. Ще получите автоматичен отговор от този почтенска котия, което потвърждава, че е прият вашия мейл с вашия глас. Така че, ако не получите автоматичен отговор на мейла си, то тогава обадете ни се, защото това показва, че не сме получили вашата бюлетина. И трябва, ще видите, там има един съответен номер на бюлетината. но гласувайте в рамките на времето, което е отделено. При означава... Това, че сте получили имейл, не означава, че е валидна бюлетината. Тя трябва да бъде проверена и може да получите друг имейл, който да се казва, че вашата бюлетина е преброена или не е преброена. Така че, когато проверявайте какво сте изпратили, няма хибридно гласуване, дори хората, които са тук, трябва да ги пратят по имейл. Онези, които са в залата, пак ще гласуват по имейл. Трябва да изпратите мейла на официалния адрес. Името ви трябва да се чете. Трябва да има истински подпис. Това се смятат за гласове, които могат да бъдат преброени. Ще вземем предвид само бюлетини, които са получени до 19.30. 7.30 след обяд тази вечер. Не можете да пратите и гласуването преди да съм казала начало на гласуването. Ще получите мейл, в който е сложена бюлетината. Изчакайте мейла и тогава може да гласувате. Ако с вас се свърже секретарията, за да разреши проблема, имате 30 минути за разрешаване на проблема некоректните бюлетини, които са получени неподписани или на грешен адрес, които не могат да бъдат коригирани в рамките на 30 минути, няма да бъдат смятани за валидни. Резултатите ще бъдат преброени, ще ви бъдат изпратени. Мисля, че всички разбраха процедурата. Аз това съм го чела многократно вече, но очевидно трябва да се повтаряме, защото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 съгласно член 218, параграф 1. Повече от една четвърт от членовете присъстват, следователно откривам, обявявам началото на гласуването, което ще продължи до 19.30 часа. Ромео Франс, уважаеми колеги, искам да ви уведомя за това, че Има новини, свързани с Будапештинския университет. Ректорът е подал оставка. Като причина е посочен фактът, че на 1 септември влиза в сила закон, който отнема автономията на университета. което означава, че университетът ще бъде ръководен единствено от представители на управляващата партия. Просто исках да ви уведомя. Добре, ще проучим и тази тема, ще продължим да се информираме. Със сигурност това нарушава автономността на университетите. Това съобщение трябва да се разгледа, защото трябва да покажем, че цялата комисия по култура е обединена в своята позиция. Още веднъж се изправяме пред печалния факт, а именно поставя се под въпрос автономността на университета. Един такъв въпрос трябва да стигне и в пленарна зала. Ще трябва да се работи чрез координаторите, казва председателката, така ми обясниха от секретарията. Но ние ще изготвим едно проекто решение на координаторите. колегата от АФД си тръгна, но има някои други координатори, може би, които са в залата. Има ли нещо друго по точка? Разни Петра. Може би ще трябва да изпратим и въпрос до Европейската комисия. Да попитаме как ще реагира на случилото се. Ние обсъждаме, разбира се, и процедурата по член 7 и Европейската комисия със сигурност ще трябва да вземе отношение. Ще трябва да направи своето проучване, за да види има ли нарушени принципи. Вие сте запознати с датите за следващото заседание. Благодаря на участниците, благодаря на преводачите и сега продължете с гласуването до 19.30 часа. До скоро. Закривам заседанието.